пусна колегите да преминат към обяснение на вод. Първо, обяснение на вода по, по доклада на Фернандес Реплен, колегата Паспишил. Pane předsedo, na úvod chci říci, že gratuluji tomu, jak efektivně vedete schůzi, aby zde zazněl opačný hlas. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че вие много добре председателствате. Аз гласувах е, за този бюджет, е, който има увеличение с 10 милиона. Може би трябва да обяснят оподаватели в Чешката република. Причината е, че увеличаваме средствата за сигурността и миграционната политика. Очевидно е, че в настоящия момент са необходими повече пари за защита на външните граници и агенции като Фронтекс. Без повече финансови средства ние не можем да гарантираме сигурността на Европа. Приветствам и увеличаването на средствата за младеща и образованието. Според мен това е много важно. По-конкретно става дума за програмата Еразъм. Образованието е един от най-добрите начини да покажем на младото поколение, че от Европейския съюз има полза. Благодаря на колегата Поспешил. Колегата Колчак не го виждам. Колегата Яр има думата сега. Благодаря, господин председател. Първо искам да изразя радостта си, че сме потвърдили бюджета за 2016 година, че можем да работим с него. Това от една страна. Второ, като член на Комисията по селско стопанство искам малко да се оплача, защото е, Комисията по бюджети е отхвърлила всички предложения на Комисията по селско стопанство и е отхвърлила не само тези, които са свързани с финансови средства, но и тези предложения, които не изискват финансови средства. Това ме дразни и аз следващия път още ще искам да представя пред колегите предложенията на Комисията по селското стопанство, така че е, още е по-лесно да бъде прият бюджета. Колегата Мамикинс. Чрез гласуването на бюджета за 2016 година се гарантира по-ефективно използване на ресурсите. Член 36 предвижда комисиите най-малко три пъти да дискутират за по-ефективно използване на ресурсите. Мисля, че това може да се приветства. В бъдеще ще имаме по-ефективен преглед на бюджета и ще можем да следим изпълнението на целите заложени в него на реги... Фонда за регионално развитие, Социалния фонд и Кохезионния фонд. При тях има съкръщаване на средства. Това не е положително, но като цяло преобладават положителните аспекти, поради което гласувах за бюджета. Колегата Хена. отегля изказването си. С това обяснението на вота по този доклад приключи. Преминаваме към обяснение на, глот, на вота по е, доклада Ферейра. Колегата Толчек е, не е тук, колегата Яр. Благодаря. Първо искам да изкажа моя комплимент на компетентната комисия, която е изготвила наистина чудесен доклад. Много не бяха единни преди това дали този доклад не е свръхполитизиран, но резултатът е добър и искам още веднъж да посоча, че проявявам наистина интерес въпросите свързани с данъци и справедливо данъчно облагане да продължим да ги следим и в бъдеще. Радвам се на бъдещата работа на тази комисия и също така на бъдещите резултати. Благодаря. Благодаря колега Яр. Колегата Кели. Благодаря. Нека първо да кажа, че мисля, че винаги председателствате отлично. И за мен е по-добре да работим бързо и стегнато, да работим светкавично, а не да се мутаем безкрайно, нещо, което по някой път се случва с други председатели. Сега по темата. В ЕНП гласувахме е, нашата делегация, е, ирландската делегация, гласува против на линията на групата по няколко важни за Ирландия елементи, особено там, където се призовава комисията да действа във връзка с разследвания, които оттекат в момента. Освен това, данъчното облагане е част от националните компетенции и е, настояваме, че общата корпоративна данъчна основа не е в наш интерес. Докладът върви в правилната посока. Благодаря. Е Благодаря на колегата Кели, колегата Мамикенс. Благодаря. Мога да похваля вашата работа като председател на заседанието. Сега обаче по същество във връзка с данъчните въпроси, ефективна справедлива данъчна политика е в основата на економическата стабилност на всяка държава. В Европейския съюз нямаме толкова много природни ресурси, за да се откажем от данъчно облагане социалните данъци, корпоративните данъци, данъците върху оборота, всичко това са необходими данъци за нас. Но всеки, който върши добре работата си, трябва да получава достойно възнаграждение, възнаграждение, което да му позволява да се издържа себе си и семейството си. И разбира се, данъците трябва да бъдат е, в размер, който е достъпен за и възможен за работодателите. Затова гласувахме за този доклад. Благодаря на колегата Маникинс, колегата Бойлен не е тук. Затова давам думата на колегата Паспишил. Благодаря, господин председател. Аз реших да не подкрепя този доклад, въздържах се. Причината беше изтъкната от, от предишния оратор. Много е трудно да се насърчава това сътрудничество, особено по корпоративните данъци. Аз съм кандидат, аз съм депутат от името на партия, която е против косвените данъци и аз трябва да спазвам обещанието си. Ето защо подкрепата за автономия в непреките данъци е задължително. Аз мисля, че данъчната конкуренция между държавите членки е полезна. Разбира се, не бива да допускаме нелоялна конкуренция от, като тази, която осъществява Люксембург. Колегата Ханан. Благодаря, господин заместник председател. Основното ограничение, когато правителствата искат да увеличат данъците, е международната конкуренция могат да се увеличат данъците до определена степен и след това парите започват да изтичат към по-приятелски настроени територии. Това е действителност, която остава все по-валидна, тъй като новите технологични развития улесняват придвижването на капиталите по целия свят. Това е действителността. Не можем да я спрем. Единственият начин, по който можем да се справим с загубата на приходи в хазната, чрез, е, поради избягване на данъци, е нашият данъчен режим да стане по-привлекателен. Нещо, което води е, до сериозни аргументи срещу хармонизацията на данъчното облагане. Колкото повече се отнема възможността на правителствата да действат свободно в областта, толкова по-зле е за правителствата. Хармонизираните данъци едва ли ще се хармонизират надолу. Колегата Арната има думата. Благодаря. За мен това говори, че има две честни позиции от гледна, чест, гледна точка на членство в Европейския съюз или приемаш федералния подход и приемаш, че трябва да се хармонизира данъчното облагане, повече правомощие, повече централизация. Това е честна позиция, но това не е позиция, която ние споделяме. Другата честна позиция е да се каже, че не това иска Обединеното кралство. За нас е по-добре да сме самостоятелна, самоуправляваща се страна, петата економика в света. Искаме да търгуваме с Европа, но не искаме европейското правителство. Тези две позиции са честни. Трудно ми е да приема третия път идеята, че можем хем да сме в Европа, но да бъдем нещо като спирачка. Това не е честно за Европа нито за Великобритания. Трябва да кажем честно, за какво сме, за оставане или за излизане? Благодаря, господин Арнот. Това бяха обясненията за вод по доклада Ферейра Турер. Стигаме до доклада на Рашида Дати, предотвратяване на радикализацията и върбуването на граждани на Съюза от страна на терористични организации. Думата има е, госпожа Гонзалес Пеня. Ние гласувахме против е, този доклад, е, защото той се спира на симптомите, а не на първопричините. Докладът обръща внимание на репресивни мерки и социален контрол. Това само влушава проблема с, с екстремизма. Не можем да се преборим с този проблем, като създаваме повече страх. Спешни мерки за борба срещу тероризма, е, който изпратихме на парламента на господин Шуц и на госпожа Магерини, са мерките, които отчитат факта, че правните и полицейски мерки не са достатъчни. За да се избегне радикализацията, трябва да се засили политиката на интеграция и включване, особено образованието като начин да на хората да се предложи бъдеще, за да има един общество, което е общество на солидарността. Благодаря. Думата има Нина Гил. Можете да се изкажете откъдето искате. Аз подкрепих този доклад, защото вярвам, че радикализацията е едно от основните предизвикателства пред нас. 5000 граждани на Европейския съюз са заминали да се борят за терористични организации в Ирак и Сирия. Не можем да продължим да тичаме след фактите. Независимо дали става дума за радикализация в Белгия, Франция или другаде в Европейския съюз. Нужно е да обърнем внимание на превенцията. Ясно е, че дейностите на Европейския съюз имат добавена стойност за ограничаване на радикализацията. И като имаме предвид, че този въпрос не познава националните граници. Помислете за социалните медии, които манипулират отделните лица, които манипулират хората и ги радикализират. Това е проблем, който държавите членки не могат да решат сами. Европейския съюз може обаче. Важно е да работим заедно, за да намерим важни решения, без да компрометираме свободите си и индивидуалните права. Благодаря, госпожо Гил. Господин Мао. Господин Обермайер е тук. Благодаря. Атентатите в Париж са кулминацията на ислямския тероризъм. Имаме нужда от честност и решителност. Докладът всъщност не отразява решителност и честност. Аз мисля, че има хора в Европа, които не са заплашени от фундаменталисти, християни или евреи. Те са заплашени от фундаменталистки мисиомани. Трябва да бъдем честни. За съжаление, докладчикът не формулира нещата по този начин. Според мен е много наивно да се говори за мирно връщане. Според мен това е капитулация. Благодаря, господин Обермайер. Вие споменахте, вие имате предвид докладчика госпожа е, Дати, господин Поспишил. Благодаря, господин председател. Радвам се, че имах възможност да гласувам в подкрепа на този доклад, защото твърдо вярвам, че е проблемът с радикализираните граждани на Европа е много сериозен. Не можем да се справим с този проблем, ако има 5000 европейци, които са се присъединили към джихадистите и които при едно евентуално връщане в Европа могат да, да станат заплаха за общностите, в които живеят. Мисля, че е крайно време да се работи с обмяна на данни на пътниците, да се приключат дейностите по въпроса и да е ясно кои са европейските граждани, които отиват е, да бъдат обучени за терористи, трябва да има по-добре наблюдение на външните граници на Европейския съюз. Благодаря, господин Поспешил. Колегата Полчак не е в залата. Колегата Шогор има думата. Благодаря, ще се изкажа на английски, господин председател. Повечето по-голямата част от нашата реакция във връзка е, с е, случилото се беше да покажем е, къде са пропуските в системата за разузнаване срещу тероризма, но не трябва да забравяме, че това бяха зверства извършени от европейски граждани. Ако искаме света да стане по-безопасно място, трябва да разберем какво кара хиляди европейски граждани да се присъединят към такива екстремистски идеологии. Както беше подчертано от е, ръководителя на една от по-успешните антирадикализационни инициативи в Белгия, тази в Филфорде, ако искаме да няма радикализация, трябва да помогнем на младите хора да засилят връзките си с семейството си и с по-голямата общност около тях, връзки, които радикализаторите се опитват да прекършат. Господин Ярг, хиляди европейци се а, бият в Сирия и Ирак а, против собствените си ценности. А, това са хора, които са израснали често в Европейския съюз и са взели решение да поемат по пътя на тероризма. Важно е да анализираме ситуацията, докладът е добре балансиран, трябва да видим как да подобрим социалните условия. От друга страна, трябва да се каже, че ако не разрешим социалните въпроси, И дори да ги разрешим, все още ще има такива прояви на злото, срещу които трябва да можем да се противопоставим. Това, което искам да кажа сега е, че сме написали достатъчно доклади, дайте да ги приложим. Благодаря, господин Яр. Господин Кели има думата. Господин председател, в този случай ирландската делегация гласува заедно с политическата ни група по е, този доклад. Безспорно, терористичните атаки в Париж ни показаха, че всички сме застрашени. Всички в западния свят са прицел на Даеш. Нещо, което се вижда и в наскоро публикувано видео от тях. Те говорят за съюзниците на дявола изреждат 60 държави като съюзници на дявола, включително и моята родна държава. Затова трябва да работим заедно, трябва да засилим външните граници. Много се зарадвах да видя, че 637 от 690 колеги присъстващи в залата гласуваха в подкрепа на този доклад. Благодаря господин Кели. Господин Неков. Последните атентати в Париж и в Мали ясно показаха, че радикализацията и терористичните заплахи нямат национални граници и изискват адекватни мерки на европейско и на глобално ниво. За да избегнем драми от подобен мащаб в бъдеще, трябва да насочим усилия върху осигуряването на превенция тази връзка горещо приветствам парижката конвенция на министрите на образованието която си поставя за цел възпитаването на общоевропейски ценности като свобода толерантност и борба срещу дискриминацията сред подрастващите чрез образование още от най ранна възраст. европа преминава през трудни времена и е, е време да си дадем сметка че трябва да инвестираме в приобщаващо образование което да създава отговорни толерантни и отворени към света граждани които са способни да разграничават фактите от мненията. отстоявам позицията че образователните институции трябва да култивират критично мислене сред младите което да им помага да разбират и преценяват правилно информацията в контекста на интернет и социалните мрежи и по този начин да бъдат по малко уязвими към манипулацията и пропагандата. благодаря. Благодаря колега. Благодаря, колега Неков. Давам думата на колегата Мамикенс. Благодаря, господин председател. Въпросът е съвсем е, прост. Защо Белгия и други държави, членки на Европейския съюз, се превръщат в огнище на тероризъм в Европа. Европа жертва своите собствени ценности по този начин и няма как да отречем този факт. Ние не бива да позволяваме терористите да унищожават нашите ценности, като извършват атентати. Ние трябва да защитаваме нашите граници, трябва да предвидим мерки за сигурност, защото липсата на такива мерки води до атентати, на каквито бяхме свидетели. Нашите тайни служби трябва да комуникират по-добре помежду си, а също и с чуждестранни партньори. Благодаря на колегата Мамикин с колегата Хайнен. You, want... Благодаря. Ако искаме пристигналите и децата им да се интегрират, трябва да им предложим нещо, в което да се интегрират. Трябва да представим, да създадем представата, че има нещо общо, общ патриотизъм. А какво виждат в Европа? Идеята, че националните държави е подложена на подигравка. Казват, че това е отминало. Да речем едно момче от марокански происход, което израства в Моленбек. Какво вижда то? Всяко взаимодействие с държавата го учи, че трябва да презира тази държава. Той вижда двете езикови общности в Белгия, които се идентифицират със себе си, а не на федерално ниво. Е от какво да бъде част? Чудно ли е, че едно мълцинство започва да търси някаква по-силна идентичност? Ние няма по-лоша идея от ислямската държава. Благодаря. Колегата Кобърн има думата. Искам само да кажа, че аз не нападам вас, цялата система. Твърде бързо върви всичко. Лошото е, че законите в Европа а, вървят твърде бързо. Аз мисля, че това е много плашещо за всички британци, които гледат. Може, знам, че имаме много за гласуване, може би трябва да гласуваме по-малко, но да е по-добро. Притеснявам се от това, че левицата и либералите се опитват да заметат грешките си с откритата иммиграция, като създадат бързо авторитарно законодателство. Аз не смятам, че това ще помогне да се хванат тези престъпници, нито пък е в интерес на свободата. Заплахата е, е следната. Бързината, с която се приемат законите и второ, че левицата се опитва да прикрие грешките си с авторитарни закони. Благодаря. Колегата Арнот има думата. Благодаря, господин председател. Закона за образованието от 96-та година в Великобритания изисква училищата да не възприемат политическа гледна точка към учебния материал. Както беше прието едно изменение след параграф 25. Там се казва, че държавите членки са длъжни да гарантират образователните системи да насърчават принципите и ценностите на ЕС. Според мен това не е отговорност на британското правителство, не е отговорност да политизира системата за образование по този начин. Образованието има за задача да е, учи децата на умения и да ги учи да мислят, а не да им казва какво да мислят. Мисля, че това са ценности, които се споделят от моите колеги, и затова реших да гласувам против този доклад. Благодаря. Господин Етерич има думата по този доклад. Тук ще гласивах против един доклад за превенция на радикализация и туризъм в Европа, доклад, който всъщност е симптоматичен за неспособността на Европа да спре подобни явления. Водим дебати, при които ни се каза какво ли не. Ми терористите са бедни, о, горките, те нямат шанс, о, ма ние сме твърде лошите. А, ма защото хората говорят против иммиграцията и никога не се казва онова, което хората виждат на място. Очевидно, масовата иммиграция има нещо общо, защото внасяш огромен брой хора, за които не знаеш какви са. Така че няма защо да бъдем политически коректни. И накрая на този фарсов дебат водим един налудничав вод. Повечето хора дори не знаят какво гласуват, а то се а то, се, а то минава. Аз гласувах против. Това са пълни глупости. Благодаря на колегата Етерич. Приключихме обяснението на вота по доклада Дати. Сега обяснение на вота по доклада Кристенсен, стратегическа рамка на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-2020. Колегата Гонсалес получава думата. Ние сме съгласни с поставената диагноза в доклада нестабилност на работното място, също така предоговаряне на работни условия. Това са тежки условия на труд и са фактори, които решително допринасят за злополуки на работното място, което в крайна сметка влушава здравето на работниците. Ако едно предприятие не изпълнява своите задължения за безопасност, се получават е, драми, като например е, в Астурия отравянето на 50 работници с живак. Това е моят регион е, Знаем, че има професионално обословени заболявания, нашата економика губи продуктивност и това в крайна сметка се отразява на нашите системи за здравно осигуряване и на социалните системи като цяло. Естествено, подходът в доклада е много интересен. Необходим е глобален подход, също и по отношение на перспективата пред половете. Жените са двойно и тройно натоварени и Казвам, доклада е много добър инструмент, обаче искаме да посочим също, че ако продължаваме с политиката на економии и строгост, мисля, че ще имаме проблеми. Колегата Шулц е следващият оратор. Уважаеми дами и господа, важно и правилно е Европейският съюз за повече от е, 217 милиона работещи трябва да осигури по-добри условия за труд в рамката за периода 2014-2020 година. За мен е важно в тази стратегическа рамка да се вземат е, две неща предвид. Превенция на професионално обословените заболявания и е, спазване на правилата. Според мен и в Европейския съюз има повече от 20 законодателни акта във връзка с тази тема и те трябва да се прилагат по-добре. Едва, когато успеем, ще трябва да мислим за нови правила, защото има предприятия, които трябва да спазват тези законови изисквания. Малки и средни предприятия, които трябва да се ориентират в това многообразие от правни актове. Смятам обаче, че в този доклад намираме добър баланс между е, защита на труда и здравеопазване, поради което аз гласувах за. Благодаря на колегата Шулце, е, колегата Лапес Фармах. Благодаря, господин председател. Липсата на сигурност е, на пазара на труда, е, дългите часове работа, е, нелегалните е, договори и условия водят до увеличение на инцидентите на работното място. Това въжи и в Испания след сериозните реформи на пазара на труда, качествените работни места са свързани с усилия за предотвратяване на инциденти на работното място и с грижа за здравето на работното място. Не смятаме, че ресурсите е, на е, Европейската агенция, работеща в областта, трябва да се намали. Намалят. Е, не мисля, че е подходящо да се изключват химическите опасности на работното място от директивата РИЧ. Спомняте си как когато стана кризата с азбеста, не се задействахме достатъчно добре. за европейските сгради, например, трябва предотвратяване и грижа за хора пострадали от силикоза. Господин Шогър, увеличаването на нивото на условията за постигане на здраве и безопасност на работното място е в интерес не само на работниците, но в интерес на а, работодателите, на системата за социална сигурност, а, е, на конкурентоспособността и на обществото като цяло. Необходима ни, като цяло необходима ни е рамка, която налага много строги изисквания за здраве и безопасност на работното място, но трябва да се вземат предвид е, и потребностите на малките и средни предприятия. Също времено съм е, напълно съгласен с доклада е, за това, че трябва да се засилят мерките срещу работата на черно, защото работещите на черно са най, в най-голяма степен изложени на инциденти. Благодаря. Господин Шокор, господин Яр. Благодаря, господин председател. Колегата Шулс е, обясни в своето е, пояснение към вота тези неща, но все пак искам да посоча, че това е доклад, с който само можем да се съгласим. Всичко посочено е правилно. Естествено, е, искаме охрана на труда на работното място, опазване на здравето също. Това е важно в европейски аспект, обаче трябва да внимаваме да не се повиши бюрокрацията и да се превърне в време за малките и средни предприятия. когато говорим за Грексит, за добрите практики, не става дума за добри практики в смисъл на бюрокрация, да и добри практики в смисъл на изпълнение. Така че аз предупреждавам компетентните колеги в съответната комисия да следят доброто, което желаем да постигнем, да не се обесмисли от прекалено високо бюрократично бреме, защото в крайна сметка ще ще събудим скептично отношение към Европейския съюз. Благодаря, колега Яр. Сега давам думата на колегата Лунгрен. Е, Благодаря, господин председател. Гласувахме по доклада за е, стратегическата рамка на Европейския съюз за здраве и безопасност на работното място. И в Швеция и на много други места в Европейския съюз се предприемат важни мерки за подобряване на здравословността и безопасността на работното място и не бих искал е, шведския модел, който работи добре, да се разводнява от Европейския съюз, който се меси там, където не му е работа. Европейския съюз се опитва да се меси навсякъде, на всяка манджер меродия, но всъщност най-често няма подобрение в резултат на европейската намеса, по-скоро се налага подход, който е еднакъв за всички, което не е подходящо. Не е допустимо Европейския съюз да се държи сякаш разбира нещата по-добре от националните правителства. Благодаря. Благодаря на колегата Лунгрен. Давам думата на колегата Маникинс. Благодаря, господин председател стратегическата рамка на Европейския съюз за, за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-2020 година е документ, от който се нуждаем неотложно. Ние говорим за целите, които трябва да бъдат постигнати до края на това десетилетие. Имам предвид е, всички аспекти, правни аспекти, аспекти на безопасността, психологически аспекти, аспекти на конкуренцията. Те трябва да бъдат разглеждани разглеждани в цялост. Като резултат ние бихме могли бавно да намалим безработицата, което е нещо много важно. Всеки човек има право на труд и За да упражнява това свое право, са му необходими добри условия на труд. В Латвия, моята страна, ние виждаме добри резултати при лоши условия на труд и точно това трябва да подобрим. Благодаря на колегата Мамикин. Колегата Хана не е в залата. С това ние приключихме обяснението на вота по доклада Кристесенс. Прекъсвам заседанието до 15 часа. Пожелавам на всички добър апетит. Благодаря на всички, които издържаха до това време. Продължаваме заседанието в 15 часа.